Abbiamo con la sessione di voto avviso. И така вече може ли да преминем към гласуването по изричната молба на а, Асоциацията на журналистите от парламента за всеки резултат трябва да посочим съвсем ясно броя на унези, които гласуват за против или се въздържат. Е, съжалявам, че не може да ви упростим живота. Така че, може ли да започнем с гласуване на доклада на господин Коелю за а, е, биометричните данни а, е, и регламент. Има едно а, устно изменение, което е е, оттеглено първото изменение, за против въздържали се приемаме. Сега може ли да гласуваме по целия документ с измененията за против въздържали се приема се. Следователно, искам да помоля сега за гласуване по електронен път, по целия текст. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. 594 за, 51 против, 37 въздържали се. Приема се. И сега искам да поздравя докладчика господин Спирани. Благодаря, а, гос госпожо председател. Вие казахте, че журналистите са много важна група. Вие ще съобщите всички а, а, е, резултати, но парламентарните правила са